Dès que M. Taverne aura convaincu Inge Grasleux, nous commençons la réunion. Щом дойде нашата докладчица Каша ли ще започнем работа. Президент е па конвенкан. Comment dire en allemand Comment dire en allemand Attention, nous allons commencer. Comment dire?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 И така продължаваме работата, която прекратихме тази сутрин на всички, които бяха тук. Добър ден, добре дошъл на генералния директор на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, но преди да започнем работа по седма точка от нашия дневен ред, нашия, председател ще бъде тук някъде след обед между 16 часа и края на заседанието. А сега годишният доклад за 2011 година на Европейската служба за борба с измамите, господин Кеслер. Добре дошъл. Благодаря. Да кажа само няколко думи. И след това, надявам се, предполагам, ще има въпроси и ще се опитам да отговоря разумно на вашите въпроси. Да ви представя нашия годишен доклад. Както знаете, става дума за дейността през 2010 година, дейността на ОЛАФ, когато все още не съм бил ръководител на ОЛАФ. Представям и данни, които съм получил от моите предшественици, но мисля, че ще намерите някои интересни дати, някои интересни цифри. Ще се запознаете и с някои интересни проблеми, свързани с процеса на реформи, законодателни реформи, също така ще говоря за някои интересни поуки, които можем да извлечем от вътрешната реорганизация на службата за борба с измамите, на която оглавявам. Най-напред искам да привлека вниманието ви, че когато става дума за разследвания, имаме близително хиляда случая, за които сме информирани всяка ежегодно. И от тези хиляда случая ние имаме 150 разследвания, които сме започнали и 75 случая за координиране и помощ в сравнение с цифрите от предишните години може да направим някои изводи. Само 20% от информацията, която получаваме, има пряко отношение към възможни разследвания. Само 20% следователно може да даде начало на следствени оперативни действия. И ще бъдем изправени пред един сериозен проблем в бъдеще. Това ще бъде повишаване на качеството на информацията, която получаваме. Откритите телефони, които гражданите могат да използват, за да подават сигнали. се използват и за информация, която няма никаква полза, за, няма, от която няма никаква полза. Трябва да настояваме пред публичната администрация, както в европейските институции, така и на национално равнище да използват възможностите, които Олаф им предоставя и да информират Олаф, когато разполагат с информация за измами, корупция, която може да има значение за финансовите интереси на Европейския съюз. Както ще видите в нашия доклад, само 46% от информацията, която получаваме, от сигналите, които получаваме, постъпва от така нареченият публичен сектор. Това са европейските институции и националните власти. А ако разгледаме цифрите за някои страни членки, оказва се, че от тях не са поступили никакви сигнали. Малко вероятно е в някои страни членки да няма абсолютно никакви случаи, които биха могли да заинтересуват Олаф. Необходимо е да подчертая, няма, това не фигурира в доклада, но трябва да се подчертая, че качеството на сигналите, които получаваме от публичния сектор, е много по-високо от средното качество на информацията, която идва от частният сектор. Вече няколко случаи имах през е, последните няколко месеца да поощрявам националните власти, и това са разплащателните органи в страните, членки, а също така и правоприлагащите органи в страните членки, да се отнасят до Олаф винаги, когато разполагат съществена информация за измами, които въпрос, случаи, които не могат да се решат изцяло на национално равнище. И за да осигурим стимули за подаване на такива сигнали, в е, следващия ни доклад ще включим много ясни данни, цифри, страна по страна, колко сигнали и какви са дошли от всички страни, кои от публичния, кои от частния сектор. Тези данни ще бъдат много интересни, за да видим доколко ни помагат е, различните страни членки. В някои страни има голям обем информация е, за измами в частния сектор, а никаква информация от публичния сектор, но тогава може да подозираме, че там има проблеми. И още нещо, тук имам само три точки, които съм се набелязал да, за които да говоря. Във всички случаи, когато получаваме сигнали, протичането на едно разследване от получаването на сигнала до окончателния доклад е 27,9 месеца. Може би искате да ме питате какво значи 9 десети от месеца, но е, какво значи? Аз се питам какво значи 27,9 месеца, но не 27, е не са 27 дни, а са 27 месеца. Значи 27 месеца е и 27 дни, някой ми подсказва. Значи, а, както виждате, този срок не е кратък. Никак не е кратък. Това е средната продължителност на разследванията е, от началото до приключването на едно дело. А по-рано това трябваше близо 5 години, значи беше много по-лошо положението, т.е. вървим напред, но бавно. още преди вие да ме обвините, че това е прекалено дълго, ще кажа, че го знам много добре. Затова има няколко причини. За, за някои е виновен Олаф, а за други не. за какво е виновен Олаф, когато става дума за забавянето в решаването на делата? Една от, една от причините е свързана с нашите партньори, страните членки. Необходимо ни е много време в първоначалната фаза на оценка на информацията, за да получим от разплащателните органи в страните членки информация за това какви суми са разплатени, за да можем да решим дали трябва или не да започнем производство. В много случаи е необходимо да отсеем ценната информация от онази, която ни не е нужна, да отсеем зърното от плявата. В някои случаи това е, е доста бавен процес. Какво можем да направим, за да ускорим работата? При вътрешната е реорганизма надяваме се ще бъде постигната нашата цел делата да се решават по-бързо. Но също така трябва да изпреварваме събитията, да не чакаме само информация, на която да реагираме, не само да изпращаме писма и след това да чакаме безкрайно за отговор, а сами да се справяме с съответните бази данни. Няма, тук няма нищо ново. защото става дума за бази данни на страните членки, които трябва да бъдат достъпни за нас. Това са базите данни, които се отнасят до финансирането, до средствата отпускани и усво... по линията на Европейския съюз и освоявани от страните. Значи, по този начин много бързо ще можем да идентифицираме коя информация може да ни интересува за дни, а не за месеци и години, както е сега. Както вероятно знаете, през февруари органиграмата на Олаф ще бъде променена, ще имаме ново звено, което ще бъде натварено само с етапът на оценка и подбор на случаите, с които Олаф ще се занимава. По този начин се надяваме да съкратим сроковете за тази първоначална фаза на, на половина. Сега тя трае около 8 месеца. Надяваме се да я намалим този срок до 4 месеца средно. Подсказват ми, че сега някъде около 7, 7 месеца и малко от трае този процес. Надяваме се, че с помощта на това ново звено ще осигурим последователност в обработката и, и работата с постъпващите сигнали и постъпващата информация. Сега, на ротационен принцип, информацията се възлага на различни разследващи звена по доста случайен принцип в бъдеще ще имаме звена, които се занимават само с разследването, няма да бъдат ангажирани с подбора на случаите, които ще бъдат разследвани. Тоест ще разделим тази два етапа от нашата работа и ще я възложим на различни звена. Това е много важно управленско решение. До година или може би по-до година се надяваме ще станем свидетели на резултатите от тази реорганизация, която цели съкръщаването на срока за разследванията. И накрая, искам да ви обърна внимание върху резултатите от дейността на ОЛАФ Става дума за цифри, които са доста значими, макар и да не са изчерпателни. Става дума и за съдебните резултати и за финансовите резултати. Съдебните резултати са се отнасят до санкциите, които съдът е налагал на тези, които са се оказали виновни в резултат на докладите на ОЛАВ. През 2010 година имаме е, срок, сумарен срок от над 120 години затвор, наложен от е, съдилищата за нарушаване, нарушаване на правилата, а също и доста до, много високи финансови санкции, близо милион, а, 1 милиард и 500 милиона. в резултат на разследването на Олаф. Искаме да ви обърна внимание, че тези цифри, включени в доклада за 2010 година и които са резултат от разследванията на Олаф, се отнасят, те всъщност са резултати от завършили преди това, приключили преди това разследвания. Защото години минават от изпращането на доклада на ОЛАФ до местните съдебни власти и Европейската комисия и и събирането на неправомерно изплатените пари а, в резултат на дейността на националните съдилища. А, тоест, а, а, Цифрите, за които става дума, не се отнасят толкова до дейността за 2010 година. А по-скоро те са резултат от работата през предишните години, от разследвания, приключили през предишните години, но трябва да кажа, че независимо от това, резултатите са много добри. Това в никакъв случай не е единственият резултат от нашата работа. Казах, цифрите не са изчерпателни. Надявам се, че работата на Олаф по разследване на нарушенията и неправомерните действия ще има по-скоро превентивен ефект. И с, с, с, чрез даване на добър пример а, ще има много положителни резултати за административната и друга дейност, резултати, които макар и са много положителни, не са измерими не, количествено. Но резултатите от нашата дейност ясно показват, че Олаф е необходим. Че службата за борба с е, измамите е нужна и че средствата, които ние харчим, са добре е, използвани, защото възстановяваме много повече пари, отколкото струваме. А, с това ще приключа и съм на ваше разположение. Готов съм да отговарям на въпроси. Благодаря, господин генерален директор. Предлагам да дам думата на нашия докладчик, господин Малситис. Благодаря, господин председател. Господин генерален директор, вие представихте доста подробно доклада, в това число статистическа информация и на пръв поглед не мога да не ви поздравя за постигнатия добър резултат, макар и както споменахте, да сте започнали дейността си едва през тази 2011 година. Един от главните проблеми обаче за мен е следният. Броят разследвания е намалял, продължителността им също, и все пак е, още може да се направи, за да се подобрят нещата. Е, е един от големите проблеми, който все още е на дневен ред и който поражда големия брой разследвания е такъв. До 2010 година Олаф установява необходимост от възстановяване на близо 2 милиарда евро. На практика са възстановени обаче едва половината. 1 милиард. И Олаф е институцията, която разследва, разбира се, съвместно с правоохранителните органи на държавите членки, но вие вече посочихте, че понякога възникват проблеми в хода на това взаимодействие. И това е една от причините, според мен, поради която държавите членки не особено охотно предоставят информация. След като получите достъп до тази информация, вашата натовареност ще порасне, опасявам се тъй като системите в различните държави членки са различни. Записал съм си тук някои въпроси, но те са по-скоро от второстепенен характер. За достъпа до бази данни, за сътрудничеството между различните органи, институции, това число Евроюст и Европол – и още нещо за отношението на държавите членки към вашата дейност. Е, ние разбираме, естествено, че сътрудничеството е необходимо и преди обед днес засегнахме въпроса за независимостта на Олаф. И за това, че е особено важно да се постигне единно разбиране за някои принципи, за някои понятия и правила. Така че онова, което вършите, да стане по-разбираемо. Днес, според мен, един от най-сериозните въпроси е такъв. В някои държави членки може и да се констатират доста нередности. Шест държави членки. Всъщност Румъния, Испания, България, Италия и Полша на тези страни е, се падат 60% от всички сигнали за нередности. И се питам защо е така. Дали защото практиката, установена в тези страни, е неправилна, или пък информацията недостатъчна и, и, и не особено достоверна. След това да вземем България и селското стопанство. 81 разследвания в случая на селското стопанство на България. Всъщност 61 от всички случаи е, са били в селското стопанство, от общо 81, докато по-рано далеч по-малко, само 26. И не знам дали е, не бихте е, приели да ни предоставите повече информация за България и българското селско стопанство. А по-нататък, е, знаете, предстои да се разискват въпросите за субсидирането на селското стопанство и тази ваша информация би била особено важна. След това да вземем Белгия и Люксембург. Констатира се 50% намаление на случаите на злоупотреба през последните години в тези две страни. Защо? според вас? И още, през 2010 година вие сте отделили едва 37% от работното си време на, на подобни разследвания. Редно ли е това? Такива ли са намерения, намеренията ви за напред? Смятате ли, че това е достатъчно време, посветено на разследванията? Това бяха въпросите ми към вас. Очаквам с интерес вашите отговори, както прочим и доклада на Олаф за 2011 година. Надявам се констатациите в него да бъдат също толкова положителни. Благодаря. Благодаря, господин Гайер има думата. Благодаря, господин председател. Господин генерален директор Кестлер, вие говорихте за новите предизвикателства, с които ОЛАФ трябва да се справя. най-вероятно няма да получите повече финансови средства, повече ресурси. Вие всички, в крайна сметка не само вие, всички знаем колко голям е натиска за економии. Така че ще ви попитам на този фон. Какви нови инициативи предвиждате по отношение на ОЛАФ? Какви ресурси ще е, имате, с какво ще разполагате и как ще го преразпределите? Директор генерал. Господин генерален директор, думата е ваша. А, благодаря. Държавите членки и е, сътрудничеството е, помежду им и с нас е, по въпроса на господин Балситис – има различно отношение от е, една или друга държава членка, когато говорим за сътрудничеството с ОЛАФ. А и дори вътре в една отделно взета държава членка констатираме различно отношение от страна на някои правоохранителни органи, например, от страна на митниците и общо административните органи в изпълнителната власт, да кажем. Лично е така че аз съм доста затруднен да кажа, че ето на тази държава членка съдейства в по-голяма степен, а пък онази не така. Ума, което се опитваме да вношим на държавите членки е, че ние можем да бъдем източник на, на, на информация, на, на, на ресурс за тях. Да им вношим, че големите злоупотреби, да не говорим за организираните злоупотреби, не могат да бъдат преодолени единствено на национално равнище и с национални средства. Така че аз се опитам да популяризирам Олаф и дейността на Олаф в някои държави членки, сред някои правоохранителни органи, да ги осведомявам за нас, е, когато те неохотно предоставят информацията, която е, искаме от тях. Бих искал също, макар и още да, да не съм удовлетворен в това отношение, повече хора сред, сред служителите на ОЛАФ да са представители на националните правоохранителни органи. Това все още не сме го постигнали. От около 300 близо следователи, с които разполагам в Олаф, просто ще ви дам един-два примера, от тези около 300 специалисти по, по разследвания, например, няма нито един от Германия. Е, от, от, от страни, нали, от, отделно от митниците. Значи от, от германската полиция, от, е, от особено криминална полиция, никого. Нито един също така от Франция, от франс, френските национални правоохранителни органи. Наистина, нито един. И аз не обвинявам, не обвинявам държавите членки. Напротив, а, а, но аз мятам, като генерален директор на Олов, следва да съм загрижен за това, защото макар и краткият ми опит а, сочи, че, нали, няма да споменавам имена на, на страни, но сочи, че някои държави членки от Южна Европа имат доста свои представители в ОЛАФ е, от националните правоохранителни органи. И в такъв случай какво? Информацията, която постъпва от тези държави членки е добра и те са готови да ни съдействат. Причините за това са очевидни. Е, така че аз се опитвам да, да поддържам някакво равновесие. Но, господин Гайер вече спомена, една от причините, защо не можем да проведем този принцип навсякъде. Първо, нямаме достатъчно ресурси, наистина. И второ, в момента имам само три вакантни бройки от 500. Значи мога да наема само трима нови служители. Това са ми боеприписите, така да се каже, подкрепленият. И естествено аз много внимателно ам, се разпореждам с тези вакантни места. След това, за да постигнем по-голяма степен на съдействие от държавите членки, ще трябва да променим показателите. И по-нататък, мисля, ще трябва да обсъждаме това с вас, но. Но Докладът по 325 е, член, например, за нередностите и злоупотребите, е голям въпрос. Е, и понякога е, въвежда в заблуждение. Например, за някои страни докладът констатира много нередности, за други никакви. И ние внимателно работим така, че всички държави членки да бъдат преценявани с един и същ аршин. Всъщност обаче нещата не се свеждат единствено до нашите усилия. Държавите членки, в край на краищата, докладват. И колкото по-добре се отчитат, и колкото повече се отчитат, толкова повече са обект на обвинения. Защото разкриват повече е, нередности. И държавите членки казват, а така значи, ние добросъвестно си вършим работата, отчитаме се и ни посочват с пръст. Следващия път ще си премълчим. Ето, затова констатираните нередности, така на краища, не са непременно случаи на злоупотреба. Първо на първо, нека да сме наясно. И после, господин Балцитис спомена нашите разследвания, в някои държави членките са повече на брой, отколкото в други. Това обаче не означава, непременно, че в страните, в които разследванията са повече и злоупотребите са повече. Не. Всъщност това означава, че просто от тези страни получаваме повече информация. Например, ако погледнете таблиците, ще видите, има там една колона тютюн и тютюневи изделия или нещо такова, и цигари. И в тази област имаме разследвания в дадена държава членка. Какво значи това? Това значи, че въпрос на държава членка и съответните е, нейни митнически органи са ни подали информация за контрабанда с тютюневи изделия и ние сме реагирали. От това не следва, че злоупотребите в тази страна са повече, отколкото в друга. А това означава, и, и по-голяма степен на сътрудничество с правоохранителните органи. Така че повечето разследвания може дори да се окаже един положителен показател. Аз възнамерявам, между другото, да попроменя е, е, е, анализа на тази информация, таблиците, за да стане по-ясно, като акцента се постави върху онези страни, които най-вече, най- най- с най-голяма готовност ни съдействат. За да стимулираме това отношение сред останалите държави членки и по-ясно да стане кои са страните, в които злоупотребите са повече, това от една страна, и кои са страните, в които с по-голяма готовност работят съвместно с нас за противодействие на измамите. Е, последно въпросът на господин Гайер. Какво всъщност се опитваме да правим? Ами, много неща се опитваме да правим. Най-вече да рационализираме оползотворяването на нашите ресурси. Както казах, аз не очаквам някакво порастване на тези ресурси. Аз бих е, е, е, ви призовал да, да се погрижите, да ни дадете повече ресурси, но все пак реалистично погледнато, поне, поне ми оставете онова, което имам, между другото, макар че и това не е сторено. За първ път е, е, следващата година ще ми бъде съкратен бюджетът Та така, най- най-напред по-добре да опозотворяваме онова, което имаме. С по-добро разграничаване на функциите на Олаф. Олаф фактически има две главни правомощия, два мандата. Единият е разследването на злоупотребите и другата ни задача е по формулирането на политиката на Европейската комисия за противодействие на злоупотребите. Днес нямаме вътрешно разграничение между служителите е, така, на, на два ресора. И понякога това поражда объркване и прахосване на ресурси. Към 1 февруари до година ще знаем точно колко служители ще ни трябват. А, и ще сведем до знанието на, на всички наши надзорни органи, това число Европейския парламент, какво е положението, колко от служителите работят в едното и колко в другото направление. Освен това, до някъде ще намалим относителния дял на ресурсите, които в момента опозатворяваме за така наречените последващи действия. Или това, което ще наричаме към 1 февруари до година изпълнението на нашите препоръки. Тоест, след като изпратим доклад на съответните органи, ние проследяваме, понякога съдействаме. Било то на съдебните, било то на, на е, финансовите органи е, в изпълнението на техните задължения. Понякога Но, впрочем, трябва да кажа, понякога имаме стотици, стотици дела. Нали, на, на последващия етап, след като сме изпратили доклада си, стотици дела, които се дължат на съдебни действия, нали, действия предприяти в съдебната система, за които, впрочем, никой не знае. Те отлежават някъде в нечие чекмедже, е, в нечия съдебна палата. И, и ние ще се опитаме да разчистим всичко това, да, да установим а, е, а, е, какво е реалното положение. По-малко хора ще отделяме вече за това и далеч по-ефективно и повече хора ще а, бъдат придадени към следственото а, звено, към а, към същината на нашата работа. Както и за формулиране на политиката за борба с злоупотребите и по-малко хора за чисто административните задачи. И накрая, за да рационализираме ограничените ресурси, с които разполагаме, годишният управленски план, който ще парафирам след дни, ще формулира по-ясно нашите приоритети, особено в следствената област. Аз до някъде изпреварвам онова, което вероятно ще бъде предвидено в новия регламент, по който е, вие работите, а именно, че годишният управленски план е, е, би следвало да задава и приоритетите по подбора на, на теми и обекти за разследване с особено внимание на корупцията и организираната престъпност. Е, по-тежко -по се разследват тези случаи, но и Европейският парламент вече се чуват гласове, е, призоваващи ни към това. Също така ще обърнем внимание на някои в териториално отношение части от Европейския съюз, които са изложени на по-голям риск. Господа Дресла има думата. Бих искала да задам един въпрос. Междувременно се разпространява слух, господин генерален директор, за това, че вие някакси сте е, си присвоили правото сам да е, решавате всички въпроси, свързани с персонала. Така ли е? Не знам сега, пък е, ме притеснявате, защото вече не си спомням откъде <laughs> в кое кафене, кафене го чух, като слух, но сега <laughs> го чувам официално от парламента е, и наистина е, съм загрижен. Нямам някаква нова информация, обаче. Мога да кажа следното. Ако нищо не промениш, нищо няма да се промени. И прочем, когато говорим за промени, нещата са по-скоро във ваши ръце, а не в мои, ако разбира се сме на едно и също мнение. А, добре, значи все пак сме на едно и също мнение, отдъхвам си, слава Богу. Други желаящи да се изкажат? Господин Боситис. Вие правилно казахте, че много трябва да се промени и аз мисля, че този доклад те първо ще изиграе своята роля в принципно отношение, в стратегическо отношение. И целта наистина е не да се провеждат колко се може повече разследвания. Не. Но от друга страна, заедно с Европейския парламент, независимата Олаф, заедно би следвало да зададем политиката на борба с злоупотребите и да упражняваме надзор върху нейното провеждане. Наистина, целта е броят на разследванията да бъде сведен до минимум. Е, е, нямам какво повече да добавя бих искал да подчертая, че днес посланието, което прозвуча, бе пределно ясно. А именно, че у нези държави членки, които е, с по-голяма готовност, Олаф, се оказват очернени, така да се каже, статистически в докладите на агенцията. Наистина това трябва да се промени. И, и Олаф би трябвало да предложи нещо, така да, да се е, анализира постъпващата информация, че да не се представя такава превратна картина и от друга страна да се стимулират всички държави членки да сътрудничат с Олаф. И общата картина на освояването на европейските средства да бъде ясна за нашите граждани, за нашите данакоплаци. Благодаря ви за изчерпателните отговори е, и позволете ми да ви уверя, е, това, че с интерес ще очакваме по-нататъчните ни подобни разговори. Да се надяваме, че реформата, която обсъждаме днес, е, е, ще облегчи в значителна степен работата ни. Благодаря. Благодаря. Други желаящи да се изкажат? Добре. Не виждам предлагам да приключим работата по седма точка от дневния ред. Е, годишен доклад 2011, но всъщност се отнася за 2010 година. Е, Благодарим на господин Кеслер, генералния директор на ОЛАФ. И така да пристъпим към осма точка от дневния ред. Специален доклад на Европейската сметна палата, одит на процедурата за уравняване на сметки. Приветствам представителя на Европейската сметна палата господин Мишел Кротен. Нашата докладчица е госпожа Гресле. Но първо ще дам думата на господин Кротен. Благодаря, господин председател. Господин председател, госпожи и господа депутати, докладът, който ви представям днес от името на Европейската сметна палата, е посветен на уравняването на сметки в областта на селското стопанство и на природните ресурси, е, за които Европейският съюз изразходва годишно около 55 милиарда евро. Що е то уравняване на сметки? Това е една процедура, е, която е предвидена в финансовия регламент на Европейския съюз и която обхваща разходите които са направени по процедурата на съвместно управление. Смисълът на процедурата е да даде възможност на комисията, която не разходва пряко средствата, да поеме окончателната си отговорност за изпълнението на европейския бюджет, като се увери, че опозотворяването на средствата е, през годината съответства на приложимия регламент. Това по 53 член от финансовия регламент. И така, тази уравнителна процедура протича на два етапа. На първият етап комисията взема решение, решение за е, уравняване на финансовите сметки, с което тя се произнася за достоверността, за формалната прецизност на отчетите, които и се е, предоставят от разплащателните агенции на държавите членки. Фактически тя се осланя на националните сертификационни механизми, които заверяват отчетите на разплащателните агенции. Това в държавите членки. И вече на втория етап самата комисия провежда одити, за да провери и да изключи от европейско финансиране онези разходи, които не са допустими съгласно европейските норми. И това е второто решение, наречено за съответствие. Така, своето изложение аз първо ще е, разгледам въпроса за уравняването, след това за съответствието и най-сетне въпросите, които се отнасят и за двата етапа, за двете решения, които споменах. Първо обаче бих искал да подчертая че в огромния случай констатации на Сметната палата нещата не са нови. Те вече са представени, било то в рамките на годишните, било то в рамките на специалните тематични доклади. От друга страна обаче, обединяването на всички тези констатации на едно място, в един документ, дава възможност за общ и, бих казал, нов поглед към тези процедури. Така, първо, финансово уравняване. Общо взето, и въпреки някои слабости, които са посочени в доклада, Сметата палата констатира, че работата на сертификационните органи на държавите членки дава възможност на комисията да получи достатъчна и надежна информация, за да вземе своето годишно решение във всеки отделен случай за приемане на, на националните отчети. При все това от 2007 година дейността на националните сертификационни механизми се разширява, за да обхване някои аспекти на законността и редовността на плащанията, както не бе преди 2007 година. И Сметната палата констатира, че тези нови задачи не са все още до край освоени от сертификационните механизми или организми. Общо взето може да се каже, че добавената стойност, така да се каже, на становищата на тези органи за уверенията на директорите на националните разплащателни агенции е, все още не са достатъчно надежни. Да, на второ място за съответствие. Решението или уверението за съответствие дава възможност на комисията от 1989 е, до 2010 година да изключи от плащания като недопустими разходи на обща стоеност близо 6 милиарда евро. В същото време Сметната палата констатира, че прилагането на тази процедура за съответствие поражда някои проблеми. И аз ще ви занимая с три от тях. На първо място, ограничените ресурси, с които разполага комисията за провеждане на своите одити за съответствие, както и аналитичният метод, посветен на риска за подбор, тъй като не може да се осъществи 100% проверка, тези ресурси не дават възможност на комисията удовлетворително да обхване всички разходи в областта на селското стопанство. Има винаги едни подотрасли на тези плащания, които не попадат в полезрението на комисията. На второ място, общата сума на разходите, които са изключени от това наблюдение, повече от 90%, дават възможност за едни глобални такива условни корекции тъй като комисията може да установи някои недостатъци в системите за управление и контрол на държавите членки, но, не, но, но, но комисията не основава тези свои решения на конкретни нередности по извършване на плащанията. Тоест, тези глобални, условни корекции не съответстват на инструмента за уравняване на сметките, т.е. за възстановяване на незаконните или нередни плащания. Но в същото време охранява финансовите интереси на Съюза. А Европейската сметна палата отдавна обръща внимание на комисията, на, на институциите на Европейския съюз на тези проблеми. Европейският парламент вече констатира, е, в частност по повод на процедурата за освобождаване от отговорност за 2007 година, в своето решение Европейският парламент и, и изразява съжаление за това, че никаква надежна е, зависимост не може да се установи между сумата на корекциите и реално нередовните плащания. И трета слабост, която констатира Сметната палата, е, че решенията за съответствие се приемат твърде късно. Наред с а, една процедура на, на помирение, която между комисията и съответната държава членка, която още повече удължава този срок, който по-настоящем е между 3 и 5, понякога и повече години и, например, Европейската сметна палата подчертава, че към края на 2008 година, 2008 година е годината, на която се основава нашия доклад, та към края на тази година уравняването на сметки не е завършено за нито една финансова година след 2001 година. Тоест, последната финансова година, за която са уравнени, изчистени са сметките, е била 2001 година. И сега вече е, третият въпрос, който исках да ви занимая, е, констатации свързани с двата етапа. И за е, уравняване на сметките, и за съответствие. Три неща. Първо, съдът констатира, че към края на сега действащата процедура, комисията не взема решение, което окончателно и за определена финансова година да определя сумите по селскостопанската политика, които се отчисляват от европейския бюджет. А 42 член от правилника за приложение на финансовия регламент предвижда процедурата на уравняване да обхваща определене от Европейската комисия на общата сума на разходите, които са допустими, определени са за допустими от европейския бюджет. И понеже няма такова окончателно решение, то и информацията за тези разходи всъщност не се води. На второ място. Европейският парламент в своята резолюция за освобождаване от отговорност дава становище за дейности, за които Европейската комисия все още не е поела окончателна отговорност, тъй като сумите по отчетите могат да бъдат изменени след освобождаването на комисията от отговорност в Европейския парламент, след като бъде взето решението за уравняване и съответствие от комисията. Тоест, от какво освобождава Европейският парламент от отговорност комисията не е особено ясно. На трето място, Сметната палата констатира, че тъй като корекциите, които налага Европейската комисия, са в по-голямата си част условни, то и тежестта на тези корекции се понася на практика от държавите членки, от държавните им бюджети, а не от крайните бенефициери на освоените средства. И поради този условен характер, корекцията в своя размер често се оспорва от държавата членка, тъй като тя смята, че тя няма пряко отношение, а то и така, с размера на самото нарушение и всичко стига до Европейския съд. И от друга страна, тъй като тези корекции са на гърба на данакоплатеца, а не на крайния бенефициер, то и възстановените суми в полза на европейския бюджет нямат превентивен ефект заключение, позволете ми да напомня препоръката на Европейската сметна палата. На, е, ще обобща, прочем, всички препоръки, за да не отнема много време. Сметната палата всъщност дава две конкретни съществени препоръки. Първо, да се пояснят целите на отделните етапи на процедурата, както и ролята на съответните заинтересовани страни и в частност Сметната палата препоръчва да се установят срокове за отделните етапи в опит да се съкрати общият срок. На второ място съда, е, Сметната палата препоръчва Европейската комисия с окончателно свое решение да определя сумата на разходите, които се отчитат към дадена финансова година и комисията да включи това в отчета за финансовата година на европейския е, бюджет и по този начин освобождаването от отговорност от страна на Европейския парламент да бъде напълно уместно. С това бих искал да приключа, но не преди господин председател, да благодаря на вашата докладчица и на нейните сътрудници за проявения жив интерес към темата, както и за отличното съдействие е, в хода на общата ни работа. Благодаря. Госпожа Гресле, благодаря. Аз толкова харесах този специален доклад, че просто не можех да се разделя с него. Това, че в момента обсъждаме специалния доклад за 2010 година, се дължи на факта, че той е изключително интересен за работата на нашата комисия за бюджетен контрол. А веднага нали, след това ще се спреми на още един е, е доклад на Сметната палата във връзка с е, неправомерно изплатени суми в рамките на ОСП. ОСП. Е, става дума за много пластов проблем, който засяга пряко всички нас като членове на Комисията по бюджетен контрол. Нека си представим какво ще стане в един концерн, ако първо се е, освободи от отговорност е, управителният съвет, а след това започнат някакви финансови корекции по вече приключения отчет и приятия от Общото събрание отчет. Така че аз се заинтересувах от тези финансови корекции и реших, че трябва да ги разгледам по-системно и по-подробно. Всеки от нас може да установи, че тези допълнителни финансови корекции продължават твърде дълго. През 2008 година на практика е приключила е, е, е приключило уравняването за 2001 година. Представете си колко дълго е продължил този период на уравняване. Е, тези корекции се отнасят и до малка част от разходите на практика ние можем да проверим единствено около 5% от всички суми, които се отпускат в рамките на селскостопанската политика. Останалите 95% за сега все още не знаем много. Така че това е една идея, лансирана и от Сметната палата, която аз подкрепям и бих могла да насърча Нека да разберем нещо повече и за тези 95%, които до този момент очевидно не са достатъчно анализирани и осветени. Когато говорим за годишни отчети за уравняване на сметките за година, естествено би трябвало да мислим за всички видове плащания, не само за тези 5%. Да, 5% са обхванати от проверките. До този момент И резултатите от извършените проверки показват, че не можем да се осланяме на компетентните органи на съответните държави членки, на разплащателните агенции. Необходими са множество изменения за да хванем бика за рогата, за да се справим с този много сериозен проблем. Какво бихме могли да направим по отношение на националните декларации, след като вътре в тези национални декларации очевидно са е, въведени неверни данни. Така че ние би трябвало да е, покажем на държавите членки, че от тук нататък те наистина ще носят отговорност и ще бъдат съответно наказвани или е, хвалени и ще получават определени бонуси, ако всичко е коректно отразено и, и сметките също са уравнени съгласно предвидената процедура. поне по отношение на селското стопанство трябва да направим нещо такова. Е, що се отнася до структурните фондове като цяло, като че ли там нещата са по-безнадежни, но е, голямата част от плащанията са е, насочени именно към селското пространство. И така става дума за една недостатъчно ефективна система за възстановяване на средства, за възстановяване на неправомерно изплатени суми. Стана дума за това, че е, през последните години тази сума се равнява на около 5-6 милиарда. Е, 5 милиарда са изплатени през е, последните 2-3 години, е, от тях само 1 милиард е възстановен. А същевременно процента на грешката е много голям. Така че финансовите корекции, които е, се налага да се правят, са чести и големи. Комисията би трябвало да помисли за това как ще си е, неправомерно изплатените суми. Как точно може да се извършва това възстановяване на практика? Ние последния път обсъждахме този въпрос и имаше доста противоречиви е, мнения, но именно в областта на селското стопанство ситуацията е плачевна. Междувременно вече е, имахме няколко общи заседания с комисията. Не можем да се похвалим с големи е, успехи, но е, все пак установихме най-малкото кое би могло да се направи и кое е невъзможно да се направи. В момента имаме все пак известна информация. Тя е поставена на масата. Докладът е, за е, уравняване на сметките е, по съответствие за първия вид уравняване също. Така че благодаря много сърдечно на Сметната палата това е за момента всичко, което бих искала да кажа. Благодаря. Merci. Alors, avant d'engager le débat avec les parlementaires... Благодаря. А сега искам да попитам представителите на Европейската комисия. Имат ли да кажат нещо по въпроса? Рудолф Мегле от Генерална дирекция Селско стопанство. Благодаря, господин председател. Госп... Госпожи и господа депутати, много съм благодарен за това, че мога да говоря по темата уравняване на сметките. Госпожа Гресле е представила един много добър доклад. Споделяме нейното мнение за това, че е, не може да се очаква и в бъдеще е, уравняването да продължава с години. Е, грешката по отношение на селското стопанство е 2% в продължение на години, а за първия стоп миналата година е, падна под 2%. Но това са всъщност основните плащания. Това е, е лъвския пай от сумите. Нека да кажа, че ние търсим някаква обща основа. 5% от плащанията се контролират, казахте вие. Извършват се проверки. Останалите 95% е, не са контролирани, но се предвижда да се извършва административен контрол от страна на съответните органи в държавите членки, от националните органи. На място комисията контролира около 5% от сметната палата, около 50% да кажем са контролирани на място от представители на комисията в държави членки през последните години. Така че е, около 85 е, милиарда евро, да кажем, се е, са покрити от нашите проверки. Ние бихме желали да продължим тази система за уравняване на сметките и за това предлагаме е, един нов хоризонтален регламент, който комисията вече прие в един пакет за ОСП през октомври. Наистина, на базата на работните документи можем да кажем, че е, би било добре да се ограничи процедурата по уравняване на сметки по съответствие, доколкото е възможно, ние ще се опитаме да насочим по този начин и ресурсите, с които разполагаме, те са ограничени. Става дума за 55 милиарда евро, които е, е, трябва да се е, проверят от около 25 специалисти в нашата генерална дирекция, т.е. близо 10% от персонала ни всъщност прави това, извършва проверки. трябва да имаме предвид комплексния характер на много от случаите, комплексния характер и на проверките в държавите членки, които разполагат с ограничени ресурси. Една голяма част от грешките са в които са установени грешките, разполагат с ограничен административен процес. капацитет и също и с ограничен персонал, който е, всъщност е, работи по съответните процедури. Е, в точка трета можем да се съгласим. Не, извинете, точка четвърта от документа на госпожа Гресле. Можем да се съгласим с препоръките. 28% от случаите в рамките на една помирителна процедура са довели до отстраняване на грешките в един немалък процент от случаите, повече от 5, повече от 10% за определени периоди, така че ние сме съгласни с докладчицата за това, че системата би могла да се изпълнява много по-ефективно, би могла да бъде регламентирана по-ефективно и това означава, че и двете страни ще трябва все пак да отстъпят от е, първоначално твърдите си позиции, за да постигнат компромис. Има една втора препоръка, е, точка първа на, е, от препоръките което се отнася до неправомерно извършените плащания и възстановяването на тези изплатени суми. Тук нещата малко се различават от текста на Сметната палата в първоначалния доклад. Комисията смята, че е, фактическият риск е, във връзка с плащанията от фонда би трябвало да се свържат и с системата за идентифициране на парцелите в държавите членки. Освен това, по-нататък се препоръчва да се подобрят да се подобри дейността и на сертифициращите органи, които да извършват и последващ контрол ако сертифициращият орган потвърди надежността е, на подадените статистически данни след извършения контрол, ще можем по един много по-надежден, по-сигурен начин да установяваме процента и фактическия размер на неправомерно изплатените суми процентът на възстановените е, изплатени суми, е, неправомерно изплатени суми, се движи между 1% но и 5%. Все пак има известно подобрение. В много-много е, случаи ще има естествено е, неправомерно изплатени суми, които обаче няма да могат да бъдат възстановени, тъй като ние не можем да си искаме парите от земеделските стопани. В крайна сметка, спрямо нас отговорни са разплащателните агенции на национално равнище, които са извършили тези плащания. Госпожа Гресле е, е предложил и нещо във връзка с корекциите, е, така, договаряне на тези корекции, но тези корекции, имайте предвид, не подлежат на договаряне и, и при тях не могат да се водят преговори. Поставено е искане за повече е, прозрачност в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност. Ще посоча, в тази връзка, че при второто тире става дума за информация, която в общи линии е на лице. Тя се предоставя. Отнася се до процедурата за уравняване по съответствие. Е, мога да посоча финансовият е, отчет за тези плащания и за уравняването на е, сметките за 2010, ще видите, че съответните данни и информацията, която се съдържа в този доклад, пък и всички други документи са на лице и те са на ваше разположение по всяко време. Нека да посоча и още нещо. Има и глобални данни, е, посочени в годишния доклад на комисията за 2010 става дума за разходи на държавите членки, които ние в комисията смятаме, че не е правилно да огласяваме разбити по държави членки. В отделни случаи комисията започва производство а, срещу съответната държава член в рамките на процедурата, докато тя все още не е приключила и няма окончателно решение, комисията не желае да огласява съответните корекции за дадена държава. Ние желаем при всички положения да е, огласяваме тази информация, след като сме установили корекциите по един категоричен начин. И тогава, естествено, ще гарантираме и съответната е, прозрачност. Въпросът е обаче грешките да бъдат констатирани. Как е, да процедираме по отношение на проверките, за които не знаем дали се извършват, дали трябва да се извършат. Тук е, работим в рамките на едни неясни хипотези и Естествено, не можем да говорим за пълна прозрачност. Нека да е, кажа нещо и по третото тире. Трудно би било да посочим съвсем конкретни цифри по отношение на е, случаите на несъответствие Средно годишно процентът е 50. И то в продължение на дълги години. Проверените плащания са около 50%. Това означава, че непроверените плащания ще покажат и по-нисък процент на грешки. Тук трябва да работим по метода на екстраполацията. Има едно правило за 24 месеца, което на практика е предмет на едно наше писмо, е, циркуляр до държавите членки е, и ние е, сме се опряли именно на това 24-месечно правило. Е, регламентът предвижда разходите, които са е, надхвърлят е, срока от 24 месеца след проверката да бъдат изключени. Също времено отново се спирам на хипотетичните проверки и констатации. Те ще бъдат на разположение, но а, те в крайна сметка не са и надежна информация, а, на която могат да се предприемат съответните стъпки. Много често се извършват одити, именно за да обхванем тази рискова сфера. Що се отнася до контрола на компетентните органи в държавите членки, ние сме констатирали, че е, е, съгласно автоматизираната система е, РЕПАК в държавите членки и в новите държави членки се извършват проверки на системата за извършване на плащанията по земеделски стопанства за новите държави членки. Тя е модифицирана. Тук смятаме, че действително декларациите за надежност, националните декларации не винаги са един много надежден източник за информация. Трябва да стегнем контрола в това отношение. Новия регламент предвижда именно по тази причина ограничаване на проверките на място е, при държави членки, които е, по един е, категоричен и сигурен начин са доказали, че сами извършват проверките и не надхвърлят е, е едно определено допустимо равнище на грешката. По този начин ние ще покажем, че става дума в крайна сметка за това да използваме колкото е възможно по-економично наличните ресурси и е, държавите, които наистина имат нисък процент е, на грешка, да е, бъдат е, по някакъв начин възнаградени с по-малък брой контрол, ако те обаче от своя страна съответно се грижат за задържане и намаляване на нивото на грешката. Смятаме, че е, в приложение 7 към този доклад има важна информация, но от тук възникват и някои проблеми за нас. Ще се спра на част от най-важните от тези проблеми. Посочени са националните служители. Те не са от компетенциите на Европейската комисия ние не можем да предприемам нищо към служителите в националните разплащателни агенции, но съответните национални разплащателни органи ни дължат отчет. Те биха могли по някакъв начин да бъдат порицани, е, но националните служители ние не можем да ги назначаваме, не можем да ги уволняваме. Така че е, това е, е така, възражение на Сметната палата, отправено към комисията, което ми се струва неоправдано. Позволете ми накрая да благодаря на е, докладчицата госпожа Гресле. Благодаря за конструктивното сътрудничество, за е, уместните препоръки и ако до сега е имало недоразумение или не сме постигали съгласие, ако е имало е, малко изостряне на тона, мисля, че в бъдеще ще поправим това. Благодаря. сърдечно за това изказване. А сега тук дойде нашия гост последващата точка от дневния ред. искате е, да знаете дали Сметната палата ще реагира на това, което могъщата Европейска комисия заяви. Съвсем накратко, господин председател. Това е доклад за уравняване на сметките. Какво заявяваме ние? Ние ясно заявяваме следното. Към настоящият момент И в никой предходен момент комисията не е казала, ето вижте, това са е, разходите за селско стопанство, които са били предназначени за цел Хикс, еди кога си. Значи, когато а, комисията уравни сметките и каже, през 2007 година сме а, изразходвали 54 милиарда и 200 милиона, тогава няма да има това решение. Има много решения за преодоляване на неправомерно изразходваните суми, обаче в крайна сметка не знаем кои от тези неправомерно според нас изразходени суми се признават от тези, които са ги изразходили. Значи в никой момент органът, който освобождава от отговорност, а това сте вие, парламентът и съветът, не може а, да се произнесе по една окончателна сума. Това е нещо, което сметната палата смята за особено важно, още повече, то се изисква от финансовият регламент. Второ, ако се Мегле настоя, че коригирането на финансовите отчети трябва да бъде обективно. А Сметната палата е абсолютно съгласна с това. Но трябва да констатираме, че днес тази обективност не е осигурена по никакъв начин. А тази обективност не е осигурена, тъй като става дума за преценка на комисията. Тя преценява как функционира системата за вътрешен контрол на страните членки. Смятам, че тази система на вътрешен контрол, несъмнено има своите слабости. И когато се приеме една корекция, която е цялостна, не е без всякаква разбивка, казваме примерно става дума за 10%. Защо 10%? Аз малко преувеличавам тук, разбира се. Има своите основания тази цифра, че е 10%, не са 20, не са 5. Но все пак това е една преценка. Тя не се основава на никакви обективни критерии. И затова тези суми много често се успорват от страните членки. И както преди малко казах, в момента върват няколко процедури пред Европейският, Съда на Европейските общности, където страните членки оспорват сумите, които трябва да бъдат възстановени от тях в европейския бюджет. Тоест, трябва да изоставим тази система на една обща преценка, като я заменим с някакви по-обективни механизми. А какви са тези обективни механизми? Да се разследват всички транзакции, да се установят обективни критерии за това как парите са стигнали до крайния бенефициер. Сега аз няма да казвам на комисията как да работи, няма да я уча как да работи. Но ако ще обсъждаме този въпрос, мога да направя редица предложения. Няма обаче да го правя сега. Но само ще спомена, че примерно една от възможност е следната. Да се възложи на сертификационните организми много по-широка роля по отношение на по-широка от ролята, която им е дадена сега трябва да подчертая, че през 2007 година разширихме, увеличихме правомощията на сертификационните организми и може да поискаме сега от тези сертификационни организми да дават мнение по редовността и законността на действията на, на спасателните агенции, нещо, което те не правят в момента. Тоест, те да упражняват надзор над по начина по който функционират тези агенции. Тяхната работа трябва да почива на представителни извадки от извършените финансови а, рефер... операции и възоснова на контрол на място. Това е начинът по който могат сертификационните органи да вършат една надежна работа. Аз няма сега да съставям регламент за ОСП за 2013 година. Това е работа на Европейската комисия. Ще се задоволя само за да ви кажа нещо конкретно, че има начини, по които може да избегнем слабостите, за които става дума. А именно, трябва да се постараем, значи, сумите от финанс, финансовите корекции трябва да бъдат определени по-обективно, по някакви обективни критерии накрая. от момента, когато тези суми вече са определени по някакви обективни критерии, процедурата ще бъде много по-кратка, защото ще елиминираме фазата на помирителните преговори. В момента се водят такива преговори между страните членки и комисията. Няма да е необходимо това. Господин Мегек протестира от срещу начина по който се водят тези преговори, но в момента това е фактът. Водим преговори между страните членки и комисията. Зависи, разбира се, кой какво разбира под думата помирителна процедура. Има на различни начини за помиряване на две различни мнения. Но тези преговори удължават прекалено много процедурата. Ако имаме обективни критерии за установяване на тези суми, ще избегнем този етап и това ще даде възможност много по-бързо да действаме. Процедурата ще бъде съкратена. А, тя сега е прекалено дълга, както вече го посочих. А, ще спра до тук за момента. Благодаря, господин председател. Има ли а, от, дам, от вас, дами и господа депутати, някой, който иска да се изкаже по този въпрос? Аз искам да задам един въпрос. Той се отнася до сертификационните органи. Беше, бяха посетени тези органи във Франция. И искам да попитам в доклада, третира ли се въпросът, въпроса за тяхната независимост, чисто етичен въпрос, тези сертификационни организми, дали са абсолютно независими от националните органи и власти, за да може да действат независимо. В целият механизъм на одита, в който те участват, искам да знам в рамките на нашите така по-общи разсъждения може да се намеси, съмесят националните сметни палати. Най-напред трябва да кажа, че независимостта на сертификационните органи е абсолютно изискване на регламента регламента а, а, за финансирането на селското стопанство, на селското стопанска политика, казва, че те трябва да са абсолютно независими от разплащателните агенции и всички други органи. И трябва да кажа, че в общия случай именно так, така и е. Разбира се, към комисията много често се допитват по този въпрос, но, но тя няма право на решаващо мнение. Тя не може да отхвърли един сертификационен орган, защото той според нея е недостатъчно независим. А, комисията, ако смята, че това е така, тя може да направи забележки, но тя няма решаващ глас в това отношение. Това решение взимат сами страните членки. В някои случаи, а такива случаи знаем, че има, може да има съмнение в функционирането на тези сертификационни организми. Но, ролята на сметната палата, на националната сметни палата, каква е тази роля, ме питате вие? Това е доста сложен въпрос. Европейската сметна палата а, не е в полза на едно подобно решение. Защо? Защото имаме сертификационни организми, те, те докладват на комисията за резултатите на своята работа. Според нас, те са част от механизма за вътрешен контрол на Европейската комисия. А външния контрол се осъществява от Европейската сметна палата, а не от националните сметни палати. Тоест, националните сметни палати могат да участват в този процес, но за да участват в този процес, това може да стане при определени условия. При условие, че националните сметни палати покажат своите а, резултати, своите сметки на Европейската сметна палата, за да могат те да ревизират, да аудитират, така да се каже, тяхната работа, да са сигурни, че тяхната работа е пълна и че тя отговаря на практиката, възприета от Европейската сметна палата. Веднага, разбира се, може да си представите с какви дипломатически и други проблеми ще се сблъскаме, ако поискаме подобно нещо. А, онези сметни, национални сметни палати, които най-добре познавам, те ще се възпротивят и няма да имат желание да се познават със своята работа в такива подробности Европейската сметна палата. Тоест, тук ще се сблъскаме с значителни трудности. И този въпрос ще възникне не, не само в страните, с които аз познавам, това е този, тази трудно ще възникне при много други страни, може да се предположи. И за това подобно изискване към Националната сметни палати ще а, ни през, а, сблъска с значителни трудности, защото тук става дума за това каква ще бъде иерархията и какви ще бъдат а, взаимоотношенията на съпочинение между Европейска сметна палата и Националната сметни палата и затова ние в никакъв случай не подкрепяме един подобен подход. Естествено, че депутатите могат да вземат отношение и трябва да го направят. Нека първо да благодаря на представителя на комисията за откровеността. Получихме съобщение е, на комисията, в което много точно се посочват е, кои са е, дълговете на определени държави, кои суми са възстановени, кои не са. Много е правилно. Ние отдавна пледираме за това поименно посочване на, на онези, които допускат нередности и действат неправомерно и не изпълняват задълженията си. Въпросът ми към вас е в какви срокове вие е, искате да ви се възстановят е, сумите? Говорите за доста солидни суми от порядъка на милиарди. И как точно изглежда цялата процедура по предявяване на вземането и възстановяване? Благодаря, казва председателят. Представителят на комисията. Отговорът е много кратък. Три месеца след е, взимане на решението. като съответните месечни плащания за държавите членки е, се съкръщават е, след като сумата е била коригирана. Става дума за чисто счетоводни процеси които по този начин са уредени в процедурата. Господин Хачимакакис, тогава става дума за идеално състояние, идеален случай. Ако и в други области нещата бяха уредени по този начин и на практика се изпълняваха по този начин, ще ще бъде чудесно. По отношение на кохезионните фондове, обаче не можем да се похвалим с толкова ясна и стриктна процедура. Във всеки случай имаме такава система, моделът е на лице, така че можем да го прехвърляме и към други сфери. Въпросът е, ми беше именно по тази причина насочен към комисията, значи разполагаме с един хубав модел. Благодаря. Този въпрос е много деликатен, господин председател. Е, да сравняваме е, различни сектори, които се опират различна нормативна уредба, но мога само да кажа, че за след 2013 година комисията се ръководеше от някои характерни черти на общата селско-стопанска политика, за да може да използваме и структурните, структурните фондове за тази цел. Например, за първи път комисията предлага в основните хоризонтални актове за структурните фондове когато, когато има нередности в е, годишните финансови отчети, да има нетно отражение, което ще намали разходите на съответния бенефициер. Докато до сега винаги сме замествали тези неправомерно изразходвани а, е, разходи с други а, е, суми. Но тази възможност в предложението на комисията вече не съществува. А, значи това е, е един елемент, трябва да повторя, става дума за предложение на Европейската комисия. А, разбира се, законодателя трябва да каже дали а, иска това предложение да бъде отлято в а, а, законната уредба. Това не е обект на днешния дебат. Въпросът е много сложен, вече беше засегнат части тук. Ще имаме и други случаи да го обсъдим. Но въпросът е много сложен и вие като докладчик за миналата година го познавате много добре. Нека да не влизаме в него сега. Сега една малка скоба по въпроса за независимостта, нещо, което, от което живо се интересувам. Когато става дума за независимостта на сертификационните органи, независимост по отношение на Европейската комисия, а става дума за тяхната независимост от иерархията, властовата иерархия в тяхната собствена страна когато бяха създадени тези сертификационни органи, те се назначават от, съответната, е, от съответните органи в страната, било от Министерски съвет или някой друг. Е, въпросът, примерно, за заплащането. Как се решава той? Защото защото става дума за органи, които сертифицират съвместното управление. И трябва тези органи наистина да бъдат истински независими. Независими в страната членка, независими от властите в тази страна. Не от Европейската комисия. Не става дума за това. С една дума. Имате пълно право. Например, във Франция това са служители на Министерството на земеделието и на Министерството на финансите – но това са преди всички служители на е, е, финансовата инспекция, които са независими от съответният министр. Това са служители и тяхните заплати в никакъв случай не зависят от това дали откриват или не откриват повече или по-малко неправомерно изразходвани суми или нередности. Значи, възнаграждението им не зависи от този аспект на тяхната работа. Значи те имат всички всяк, пълната възможност да бъдат независимост, но прав сте, прав сте все пак това са служители, които в крайна сметка зависят от съответният министър. А, това е така. Има подобни случаи, но подобни случаи съществуват в не една страна членка. Доколкото знам, комисията до сега не е оспорила тази практика. Тя смята, че съществуващите гаранции за тяхната независимост, на независимостта на сертификационните организми е достатъчна. До това те са, те са достатъчно независими. Госпожо Гресле, искате ли в заключение да кажете нещо? Независимостта на сертифициращият орган е много важен. Става дума за годишни сбирки на тези сертифициращи органи, които са направили нещо, някакво обединение, нещо като синдикат. Няколко пъти са ме канили на тези заседания, когато някоя държава, член, да кажем, обяви, че ще направи финансови корекции. Често ми се е случвало да ми кажат, този и този миналата година бяха тук, но днес вече не са, както виждате, сред нас. Така че ние нямаме представа, в крайна сметка, кой как заема тези постове, които са очевидно отговорните ръководните постове в съответните разплащателни агенции. Мисля, че трябва да отнесем въпроса към съвета. Е, е, е, става дума естествено за национални разплащателни агенции, но независимо от всичко, те работят в много тясна връзка с нас. Европейски служители има много често на мест, на място в съответните държави членки, така че нещата биха могли по някакъв начин да се организират и да се съгласуват. Естествено, не бихме желали в никакъв случай да раздуваме е, администрацията и да е, се намесваме в е, решенията на националните държави членки, но е, става дума за важни въпроси. И така, още един въпрос е, ще засегна. Е, Въпросното приложение 7 а, не ме изненадва. Вътре в него са уредени въпросите за контрола, ексанте, в случаите в които са е, установени е, драстични е, нередности. Не става дума за 100% контрол, става дума за контрол, който покрива една сравнително малка част от случаите, но може би трябва да отпадне този контрол. Всъщност важни са проверките на място. В резултат на тези проверки ние откриваме наредностите и грешките. А, кажете ми, до сега на база на хартия ни е, така да се каже, данни и установили ли сте някакви сериозни грешки? Не. В рамките на една година каква част от сумите и каква част от площите се покриват от проверките? Ние в момента работим по новия регламент и естествено сме изправени пред много проблеми. Старият е, регламент е, не работи изцяло, но същевременно нямаме достатъчно информация, за да направим нещо по-съществено в посока подобрение в новия регламент. И нека да ви кажа още нещо по отношение на правилото 24 месеца. Защо 24 месеца, а не 36 месеца? защитата на финансовия интерес ще бъде по-голяма, е, по-ефективна в рамките на 36 месеца. При следващият регламент ние би трябвало да държим много на нашия финансов интерес, а той предполага един малко по-дълъг срок 36 месеца или най-малко 28 месеца. Не съм сигурна, господин Мегля, дали вашите тревоги във връзка с цялата система, която се предлага, ще заработи. Аз смятам, че системата като цяло не е лоша и естествено ще трябва тук там е да пипнем допълнително и може би да я подобрим, но важно е, е процентът на грешката да бъде намален и неизплатените, неиздължените вземания на национално равнище да се възстановяват по-бързо. Трудно е, естествено, да се предприеме нещо. Новият регламент знаем, че не работи добре, но, но има и доста неясноти. Също времено още не сме готови с новия регламент и това ни затруднява. Ще има един труден преходен период, но като цяло, наистина, историята е сложна. Трудна е задачата. Благодаря, Инге. Представителя на комисията, господин Мегле. Благодаря, господин председател. на да, когато говорим за контрола ексанте, трябва да сме много внимателни. Когато контролираме площите и терените, е, естествено, трябва да бъдем съвсем стрикни. Е, много е, добри са резултатите от използването на кадастралните снимки, самолетните кадастрални снимки. Там вече е, данните, които получаваме, са точни. При други е, видове проверки на парцелите или на площите, е, резултатът не е чак толкова надежден. Да, добре, вие предлагате по-дълъг срок, не 24 месеца. И на времето бяхме предложили един по-дълъг период, но съветът го съкрати. Като имам предвид в момента ситуацията и климата в съвета, като че ли нямаме шанс с удължаването на срока. Можем да предложим 36 или 28 месеца, но едва ли ще мине през съвета. инак, госпожа Гресле, като че ли е малко по-голям песимист от мен по отношение на параграф 9, в бъдеще сертифициращите органи ще е, взимат отношение по законосъобразността, редовността и така нататък на мерките. Така че стигаме до момента, в който сертифициращите е, органи е, ще е, проверяват разплащателните агенции на национално равнище и е, ще могат да санкционират, е, ще могат да налагат съответните е, наказания. Е, така комисията ще има повече гаранции за законосъобразност и правомерност. Надявам се, ще ми дадете още няколко минути, за да направя някои бележки. Показаното от господин Кретен, той говореше за това, че корекциите не са били обективни. Според мен те са обективни, тъй като почиват върху един много подробен е, документ и там именно се посочва е, какви са критериите за установяване на грешките. Сметната палата в един свой доклад преди време прие предлаганата система. Естествено, че с годините установихме, че губим пари. Преди това имахме друга система, всъщност по един класически метод проверявахме отделни случаи и пак имаше грешки. И един последен коментар. Системата по член 9 е нещо, което ще доведе до подобрение. Надявам се, че ще бъде наистина така. Сметната палата ни казва, че трябва да контролираме и сертифициращите органи, не само разплащателните органи. И там пак ще трябва да въведем помирителната процедура, да, наистина става дума за една непрекъснато променяща се цел. Ние непрекъснато подобряваме системата, непрекъснато въвеждаме нови мерки, нови критерии, нови елементи на системата, но в момента е, на масата е поставено поредното предложение за промяна и аз е, много се надявам, че е, и съветът е, ще е, привлече държавите членки в качеството си на един законодателен орган. Благодаря ви. Благодаря за отличния доклад, който бе повод за оживени разисквания. С това приключваме работата по осма точка и за половин минути прекъсваме работа, за да се сменят председателите. Така, възобновяваме работа. Бих искал първо да благодаря господин Оди за това, че ме замества днес до сега. Трябваше да свърша спешна работа в Северна Холандия. Не можех да се присъединя към вас по-рано, за което се извинявам. Сега пристъпваме към девета точка от дневния ред специален доклад номер 8 от 2011 година на Европейската сметна палата, одит на възстановяването на неправомерно изплатени суми в рамките на ОСП. Нека да чуем сметната палата първо. Господин председател, Господин председател, госпожи и господа депутати, ще ви запозная с специалния доклад на Европейската сметна палата за възстановяването на суми по ОСП. Докладът разглежда три главни въпроса. Първо, колко ефикасно действат системите на държавите членки за възстановяване на неправомерно изплатените суми. Второ, колко успешно държавите членки възстановяват такива суми И на трето място, колко резултатно работи комисията в упражняването на надзор върху този процес. Като встъпление трябва да подчертая, че положението от 2004 година насам се е подобрило. Тогава, през 2004 година, бе проведен подобен одит. Тогава се оказа, че вземанията не се водят е, добре, е, решенията се взимат въз основа неустаряла и непълна информация. Новата нормативна уредба, която действа от 2006 година насам, въведе така нареченото правило 50 на 50, от което следва, че след 4 годишен срок при, в общия случай или след 8 години, когато е заведено съдебно производство, държавите членки е, могат е, да съберат 50% от невъзстановената сума. Той завежда се давностен срок, който по-добре е, защитава финансовите интереси на общностите. И все пак остава известен присъщ риск. Първият въпрос е за отчитането за отчитането на неправомерно изплатените суми, Съдебната палата констатира, че в повечето случаи тази отчетност се води съобразно, въпреки че понякога се наблюдават сериозни разлики в тълкуването на приложимата е, уредба особено, що се отнася до отчетността при задълженото лице, т.е. при длъжник. Това е много важно, тъй като всяка забава на този етап може да осуети всякакво възстановяване на сумите по-късно. На второ място, успеваемостта на държавите членки по събирането на вземанията е твърде ниска в сравнение с сумата на несъбраните вземания. Едва десетина процента. Това по-рано. От 2006 година насам обаче събираемостта се е повишила и сега възлиза на повече от 40% от вземанията. Както докладчицата на Европейският парламент правилно посочва, обаче дори при тази нова система е, все, по, все още повече от 50% от неправомерните плащания не се възстановяват. Освен това се констатира, че самата уредба не е достатъчно изрична, не е достатъчно ясна. За срока 2006-2009 година се установява, че годишно се отписват като несъбираеми повече от 120 милиона евро, повечето от които в край на краищата се финансират от европейския бюджет, т.е. от европейските данакоплаци. В доста случаи е, те, тези отписани суми не е трябвало да бъдат отписани или отпис, са отписани е, неоснователно или поради проявена небрежност. Ние, разбира се, не бихме искали да упражняваме внешателство в националната уредба, но според нас уредбата трябва да се хармонизира в по-голяма степен между държавите членки. На трето място, е, палатата обърна внимание на това как комисията упражнява своите правомощия по надзор. Една от констатациите в това отношение е, че огромното мнозинство от сумите, близо 90%, които по-рано са били отчитани, годишно като възстановени суми са на практика финансови корекции, наложени от комисията, които се поемат фактически от дънакоплаците в държавите членки, т.е. солидарно, а не от крайния бенефициер. От 2009 година се констатира подобряване на положението и все пак е невъзможно, оказва се, да се установи точно колко суми са възстановени, са върнати фактически от крайните бенефициери. Друга констатация е, че онова, което отчита годишно комисията е далеч по-низко от онова, което отчитат държавите членки като несъбрани вземания. Няколко са причините поради несъответствие, за несъответствието между тези отчети. Задачата се оказва изключително трудна. В тази връзка, господин председател, Сметната палата прави няколко препоръки. Палатата препоръчва комисията да поиска от държавите членки да докладват за нередностите и е, сумите подлежащи на, възстанова... на възстановяване, след като те станат законно изискуеми, т.е. от е, издаването на акта за възстановяване. Освен това, следва да бъде въведен срок между констатирането на нередността и постановлението за възстановяване. Аз се радвам, че комисията се съобразява с тази препоръка в, бъдещото, в нормативното си предложение за по-нататъчната уредба на ОСП. В тази връзка новото законодателство в областта на селското стопанство, което предложи комисията преди 6 месеца, е, включва е, идея, според която правилото 50 на 50 да се превърне в правило 100%. Т.е. след 4 и съответно 8 години, когато има съдопроизводство, държавата членка да е длъжна да възстанови 100% от несъбраната до тогава подлежаща на възстановяване сума. Едно разумно предложение е това. Струва ни се и все пак трябва да проявим предпазливост. Ако държавата членка поначало знае, че така или иначе цялата тежест на несъбраната сума ще бъде понесена от нея, е, рискуваме поначало все по-малко и по-малко неправомерни плащания да се констатират поначало. А това вече се наблюдава и при прилагането на сега действащото правило 50 на 50. Държавите членки някак си управляват отчетността, в кавички казано, за да извлекат полза от процедурата на отписване на несъбираеми вземания. Това е, господин председател. Позволете ми накрая да благодаря на докладчицата госпожа Гресле, която за пореден път проявява и компетентност, и привързаност към защитата на финансовите интереси на европейските граждани. Благодаря. Нека сега чуем нашата докладчица, която така любезно похвалихте. Благодаря. Благодаря много сърдечно на Сметната палата за интересния доклад. Оптимални резултати се постигат, както вече съм казвала, когато човек разгледа и сравни и доклада на Сметната палата, и доклада който аз предлагам на вашето внимание. Наистина много дълго продължих е, разногласията между комисията и мен. Е, като установим в крайна сметка каква част от сумата остава при е, крайния ползвател. Трябваше да привлечем и сметната палата като арбитър. 50% от неправомерно изразходваните средства се възстановяват според комисията. Аз смятам, че около 60% най-малко са невъзстановените суми. Така че ако ме питате каква е сумата, тя се движи между 60 и 90%. Това са размерите на невъзстановените суми. Когато неправомерно плащаш някакви суми или нямаш най-малкото една система на стриктен контрол, това се получава. Има естествено една сива зона, която е неясна. Там е измам... зоната на злоупотребите и на измамата. Обикновено те остават скрити покрити. Много рядко се разкриват някои случаи. Но при всички положения, когато става дума за съмнение, най-малкото за измама, трябва да се включи ОЛАФ. Интересна е, е сферата, за която говорим и тази материя. По отношение на селското стопанство до този момент никога не сме постигали, колкото и да сме искали, някакви съществени изменения, но колкото и да са големи заслугите на сегашната система, а те не са малки наистина, продължават да се изплащат суми неправомерно, които не се възстановяват. Правилото 50-50 може да се подобри, може да се оптимизира. А, имаше една работна група, на която аз възлагах определени надежди. През лятото водихме разговори по въпросите, с които се занимава тази група. Всеки път става дума обаче за това, за кой говорим и очевидно има известни различия. Да, темата неправомерно изплатени средства закъсняло възстановяване, неизпълнение на задължението за възстановяване. Особено драстичен е случаят с Италия. Ще видите точка 7 за какви суми става дума. 58% от е, една доста солидна сума, 424 милиона евро се дължи именно на Италия. Трябва да приемем препоръките на Сметната палата, ако искаме да получим подобрение. И тук спирам. Благодаря. Сега комисията трябва да коментира, доколкото разбирам, госпожа Патрисия Биня е представител на комисията по този въпрос. Благодаря, господин председател. Госпожо докладчи, госпожи и господа депутати. Мога да бъда кратка, тъй като е ясно, че нещата не будят някакви съмнения. Докладът е красноречив. Аз все пак благодаря за отдадената, отдалата ни се възможност да разискваме тази особено важна тема, както и въпроса за уравняването на сметки. Както представителят на палатата посочи, е, тя насочва вниманието към три е, въпроса. Системата на възстановяване в държавите членки по отношение на крайните бенефициери, отношенията между комисията и държавите членки във връзка с отчитането и отписването на вземания, е, и на трето място начинът по който Европейската комисия в собствените си годишни отчети отразява възстановените суми. Общо взето Европейската сметна палата констатира, че системите в държавите членки както и надзора от страна на комисията са се подобрили от 2006 година насам. Вашата докладчица, господин председател, също го признава и ние естествено сме окоръжени от тези констатации. Наистина Европейската комисия положи много усилия е, за това. Толкова по-добре, че те са се увенчали с известен успех. Но от друга страна, обаче, комисията си дава сметка и споделя много от констатациите, които прави е, Европейската палата и докладчицата, че положението далеч не е съвършено и може да бъде подобрено. И Европейската комисия е решена е, да не отслабва своите усилия, за да постигне още по-добри резултати първо в интерес на защита на финансовите интереси на Съюза, което е първостепенна задача, но от друга страна и за възстановяване от самите крайни бенефициери, т.е. на вземането да се насочи срещу тези, които неправомерно са получили сумите. И в тази връзка ние приветстваме казаното в доклада и на палатата, и на вашата комисия. И комисията в това отношение е възнамерява бързо да възприеме повечето от препоръките, които се дават с известна оговорка, казвам това, разбира се, в рамките на правомощията на, на самата комисия и на обстоятелствата, които се пораждат от съвместното управление на плащанията в областта на общата селско-стопанска политика. Тоест, ние имаме една ограничителна рамка, с която не можем да не се съобразявам. Трябва на първо място в това отношение да се прави разграничението. То е известно, но винаги си струва да бъде напомнено. Между от една страна защитата на финансовите интереси на Съюза, за което Европейската комисия е изключително отговорна и по отношение на което има достатъчно възможност да маневрира, и от друга страна събирането на вземанията от крайните бенефициери в държавите членки, въпрос, който се урежда изключително от националното законодателство и е подведомствен на националната съдебна система. това отношение, ясно е, Европейската комисия не е правомощна Например, Европейската комисия не може да се намесва в националното производство по несъстоятелност. И въпреки това, предвид ограниченията и условностите на тази нормативна уредба, ние, комисията, винаги проявяваме готовност да усъвършенстваме своята работа и да насърчаваме държавите членки да се движат в правилната посока. Е, що се отнася по-нататък не толкова до действащата уредба и нейните ограничения, а до различните тълкования, и макар и системата да не е съвършена и да подлежи на усъвършенстване, комисията малко по-нюансирано гледа на нещата в сравнение с Сметната палата, що се отнася до рисковете. Общо заето, ние смятаме, че рисковете са адекватно обхванати, било то чрез дейността на сертификационните органи, макар и както вече да се каза тук, винаги възникнат, ня... възникват някои въпросителни, но сертификационните органи вършат своята работа във връзка с процедурата на уравняване това по защитата на финансовите интереси на Съюза, било то чрез одитите на самата Европейска комисия е, по процедурата за съответствие. И мога да ви уверя, че веднага след като бъде е, констатирана някаква слабост, рискът за е, на, на който са изложени евентуално финансовите интереси на Европейския съюз, се удовлетворява чрез финансовите корекции. Така че съюзът във всеки случай е защитен. И пак ние сме готови да подобряваме, да работим за подобряването на нещата и можем да кажем, както и господин Салал от Сметната палата вече посочи, главните препоръки, направени от Сметната палата и възприети и от госпожа Кресле, в значителна степен се отчитат в проекто хоризонталния регламент, който вече сме представили за реформата на ОСП след 2013 година. Е, тук бе даден пример, но, но и аз мога да, да ви дам един. Например, за моментът, от който вземането става изискуемо, свежда се до знанието на бенефициера и на комисията. Изключително важен момент във времето, тъй като от него нататък текат срокове е, и, и се предприемат действия. Ние предлагаме нов 56-ти член от хоризонталния регламент. В него една далеч по-ясна и точна разпоредба, благодарение на което в срок от една година се поражда задължението за регистриране на вземането, благодарение на която ще се изчистят редица несъответствия в тълкуването на действащата уред. Представителят на Сметната палата също така посочи, че е, ние предлагаме принципът 50 на 50 след 4 години е, давност да бъде заменен с принципа или, или правилото 100%. Смятаме, че преди всички обстоятелства е, така ще можем да потикнем държавите членки да ускорят събирането на вземането от бенефицирата, и като ще знаят държавите членки, че след 4 години, ако не са успели да, въз... да съберат сумата, то служебно ще трябва да платят, да върнат на европейския бюджет 100% от неправомерно изплатената сума. Това, струва ни се, е, ще бъде сериозен стимул, като ни, ние, разбира се, не пренебрегваме възражението, че това би е, могло да потикне някои поне държави членки да се опитат да, да поприкрият нещата, да, да се отклонят от вписването на някои е, вземания. Но пък за сметка на това ние ще е, е, включим този аспект в анализа си на риска и това ще породи действия от наша страна. Та претегляйки за сега предимствата и недостатъците на подобна мярка, ние, Европейската комисия, смятаме, че предимствата са, имат превес. Ето тези, тези примери за основните изменения, които възнаменяваме, които вече практически сме предложили, смятам, достатъчно красноречиво свидетелстват за нашата готовност да отстояваме финансовите интереси на Съюза. Има и други изменения, разбира се, е, в това число, примерно, е, при изчисляването на лихвите. Е, ние ще излезем и с насоки по всички тези изменения. Накрая мога да кажа, че, че нашите позиции определено се сближават. Ние, ние споделяме повечето от констатациите. Що се отнася конкретно до случая на Италия, е, посочена тук от е, госпожа Гресле, ние разбира се не сме отслабили своя интерес към проблема, продължаваме да следим въпроса. Все още висящите случаи са такива, защото, както посочих, ние следва да се съобразяваме с правомощията, които имаме. Това са случаи, които е, са подведомствени на националната съдебна система и са висящи пред нея. Ние, разбира се, наблюдаваме хода на производствата, е, поне за да се уверим, че те се водят добросъвестно. И така, е, загрижеността е обща, грижата е, за усъвършенстване процеса на събиране на вземанията е обща. Наистина, неправомерно изплатените суми трябва да бъдат върнати. И аз не се съмнявам, че внесеният е, от комисията проекто Хоризонтален регламент ще ни даде нови поводи е, за разговори по тези въпроси. Разбира се, както посочва докладчицата Греслер, влизането на практика в сила на редица тези изменения ще отнеме известно време, но междувременно ние в рамките на действащата уредба непрекъснато прецизираме, усъвършенстваме собствените си указания и насоки, за да постигнем по-добър резултат. Е, благодаря, господин председател, госпожа Гресли, госпожи и господа депутати. Благодаря сега членовете на нашата комисия имат думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Светната палата и на Европейската комисия. Благодаря и на нашата докладчица. Аз категорично подкрепям препоръките и на палатата, и на госпожа Гресла – Но у мен възниква един сериозен политически въпрос. Понеже подобни доклади стават все повече и повече. И всеки път се натъкваме на един и същ проблем. А именно, че държавите членки явно не проявяват интерес към онова, към което ние проявяваме интерес, а именно отговорното опозотворяване на европейските финансови средства и то за постигането на общоевропейските цели. Докато държавите членки проявяват интерес най-вече към това да привлекат на собствената си територия колкото се може по-голяма част от баницата и нищо повече. И значи и Сметната палата, и комисията, и, и ние заедно бихме могли да се опитаме да подобрим нещата, да възприемем една или друга препоръка да дадем повече правомощия на комисията. Но не оставате ли с впечатлението, че след като подминаваме структурният проблем, а именно отношението на държавите членки към всичко това, всичките ни усилия да усъвършенстваме действащата система сякаш остават безсмислени. И вторият ми въпрос. Получите ли реакцията на държавите членки за ролята им в този процес. Въпросът ми е, е както към е, палатата, така и към Европейската комисия. И в тази връзка, господин председател, бих искал да предложа ние, като е, бюджетно-контролна комисия на Европейския парламент, да, да подновим този разговор на вниманието на държавите членки. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. Аз ще си позволя да задам въпрос за един постоянен проблем от година на година. А именно, според Сметната палата, има ли държава членка с национална уредба, която може да се препоръча на другите държави членки? Понеже ние не можем да влияем пряко върху законодателството на държавите членки, да не бихме могли по линия на така наречените партньорски взаимоотношения между равни, между държавите членки, да се стимулира такава една положителна промяна. Съветът до сега, съветът е, на Европейския съюз, до сега не е реагирал официално на какъв, на такъв доклад на Сметната палата. Любопитно би било да чуем мнението на съвета. Е, съвета има специален работен орган, мисля. Е, но все пак въпросът ми е към представителя на Сметната палата. Чувате ли въобще някакви коментари и реакции от самите държави членки? с палатата. Благодаря, господин председател. Благодаря за конструктивните забележки и въпроси. Няколко на тук казаха, че по основното сме съгласни. Нещата се подобряват, но все още не са задоволителни. Промените, които Европейската комисия предлага, за възстановяване на неправомерно изплатени суми са добри, но ще се сблъскаме с някои проблеми при тяхното прилагане на практика. Факт е, че много малко от неправомерно изходените суми се възстановяват. Държавите не си плащат дълговете. Вписват се е, тези суми колкото може по-късно и се отписват, отписват колкото може по-рано. И затова говорим само за 10% възстановяване на сумите, които са неправомерно изплатени. Някои от е, натрупаните дългове са много стари. Те са още от е, 2006 година, например. А от тогава продължават да се натръпват дългове и те са 40 до 60% от тях не се възстановяват, не се изплащат. От 2006 година насам задлъжността нараства и най-последните цифри от 2010 година – показва, че възстановените суми сега вече възлизат на 42%. Очевидно, възможно е работата да се подобри. 42% все още не са задоволителни. Но разбира се, не е лесна тази работа. Защото много от тези дългове са натрупани не само от фермери, от търговски дружества и от други посредници, които, от които не могат да се вземат, те могат да обявят неплатежоспособност, да фалират и така нататък и тогава иди си търси парите. Сега да отговоря на въпросът на господин Кепен. Да. разглеждали сме подобна хипотеза. Сключително и в Комисията по селското стопанство. И, и трябва да кажа, че реакцията беше много добра от страна на страните членки. Страните членки съзнават, че съществува този проблем и знаят, че той трябва да се решава. Може би е добре да се получим от опита, от най-добрия опит, от добрите практики. В някои страни говориме за възстановяване на близо 100%. Това са такива са, например, Австрия и Холандия. А докато в други страни този процент е под 20%. Тоест, добре е да се получим от челния опит. Благодаря. Комисията има ли да добави нещо? Благодаря, господин председател. Мога да добавя че нещата са различни в различните страни членки. Може би това е малко така шизофренно състояние на нещата, но някои страни членки като че ли изобщо не се интересуват от обсъждания проблем. но тук не трябва да се отчете и сложността на нормативната уредба. Самото а, вписване на дълговете, възстановяването на сумите, отписването, всичко това е свързано с доста сложни операции. И това също така, тази сложност на процедурите, сложност на нормативната уредба, в някои случаи а, обяснява всичко това. Знаеме и системата за санкциите в никакъв случай не е 100%, 100% съвършена. Но трябва да кажем, че сложността на системата в някои случаи също е, обяснява установените слабости. И в нашите нови предложения всичко това е взето предвид и затова целим да упростим максимално а, системата за вписване на съществуващите задължения, защото сегашните сравнително дълги и в някои случаи противоречиви процедури, честно казано, допринасят за, за състояние на нещата. В крайна сметка, и най-общо казано, има всеобща стремеж за упростяване на системата още в нейното начало. Упростяване на съществуващите системи за а, подпомагане, също и на съответните надзорни и контролни органи, механизмът на надзор и контрол – и т.е. става дума за един многостранен, многостранен подход, който взима предвид всички елементи, а не само а, добрата воля на страните членки. Благодаря. Благодаря. Ингеборг, не мисля, че има нещо да добавиш. В такъв случай искам да благодаря на представителите на Сметната палата, особено господин Ала Нисала, Нисиля и е, очевидно трябва сериозно да помислим как да подобрим системата. Сега закривам заседанието и искам да помоля координаторите да останат, защото ще имаме заседание на координаторите. Всички останали можете да напуснете залата.